poi di parlamentari quanti ce ne sono? Qui dentro? Qui dentro ci sono 40 parlamentari come minimo. Siamo 71 in commissione. Oh, no, vabbè. Cari colleghi, è un piacere riprendere questo. Уважаеми колеги, за мен е изключително голямо удоволствие да възобновя днешното заседание. където ще поговорим за председателството на съвета. Тук при нас е Джан Лука Галети. Това е изключителен ден за министъра на околната среда. Затова искам да му благодаря горещо, че в този ден е с нас. Той е компетентен за въпросите на Коста Конкордия вместо а, да бъде на палубата на кораба, господин министър реши да се присъедини към нас. Затова ще му дам веднага думата, за да ни представи приоритетите на италианското председателство. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми госпожи и господа депутати, бих искал най-напред да благодаря на всички вас, както и на председателя, и на заместник-председателя, за това, че ми давате възможност да ви представя приоритетите на италианското председателство. В нашата програма, разбира се, са включени и въпросите на околната среда. Вече измина един месец от нашето председателство. Възнамеряваме да работим в тясно сътрудничество с вас по някои важни теми, защото без вашата помощ няма да можем да се справим. Ако искате да включите в нашата програма и други точки, които в момента не фигурират там, ще ги включим с най-голямо удоволствие. Ако желаем да работим ефективно през тези 6 месеца, ако и вие желаете да работите ефективно през вашия мандат от 5 години, то тогава от ваш и наш интерес, в наш и ваш интерес е да работим заедно. Тук говорим за изключително важна тема, а именно околната среда когато говорим за околна среда, не може да си позволим да има политически разногласия между нас. Основната ни задача е една и съща. Всички ние заедно трябва да стигнем до съгласие, за да разрешим проблеми, които са не само национални, но също и европейски и световни. Програмата Околна среда на италианското председателство се съсредоточава върху растежа и зелените работни места. Ние сме почерпили от заключенията на съвета на министрите по околна среда от литовското председателство и а, заключението от гръцкото председателство. Поставили сме акцента върху растежа и заетостта. Това са двете ни основни цели. По отношение на околната среда имаме една съществена задача. Трябва да променим парадигмата. Необходимо е да направим така, защото околната среда да послужи за растеж и създаване на нови работни места. Това е и нашата основна цел – Всички трябва да разберат, че в Европа, но и не само, в света като цяло не може да се стигне до създаване на нови работни места, ако не се погрижим за околната среда. Околната среда е от съществено значение за растежа на нашата планета. Това са основните ни предизвикателства. Те са подкрепени и от цифрите – по време на економическата криза имаше един отрасъл, който беляза растеж. И това беше екологичния сектор. Имахме зелен растеж. Това означава, че трябва да направим една допълнителна крачка напред. Всички ние трябва да разберем, че растежа и заетостта в Европа са осъществими в зеления отрасъл, но не само в него, във всички економически отрасли. Дори най-консервативните сред тях. И в тези отрасли трябва да се прилага политиката, свързана с околната среда. Трябва да излезем от отъпканите пътеки. Не може околната среда да се и нейното опазване да са обект само на една политика. Тази политика трябва да бъде включена в политиките, засягащи всички отрасли. Италианското председателство многократно е поставило акцента върху растежа и новите работни места. Те са от съществено значение, ако искаме подем. Те са ни нужни, за да върнем доверието на европейските граждани в политиката. Ако чуете посланието от последните избори, е, ще видите, че то беше пределно ясно. Ако не можем да отговорим на нуждите на европейските граждани, то тогава нашия мандат ще бъде записан в учебниците по история като провал. Политиката в областта на околната среда се прилага във всички държави членки и в Европа като цяло. В този контекст трябва да взимаме предвид и мнението на европейските граждани, те желаят околната среда да бъде опазена, да спрем климатичните изменения. Обедени сме, че това може да се получи само чрез зелен растеж и по-добра конкурентоспособност. Екологосъобразният растеж е нашата основна цел. Ще имаме неофициална среща на министрите, посветена Извинете, им проведохме среща на, неофициална среща на министрите на околната среда на 16 и 17 юли. Министрите по околна среда се събраха, за да обсъдят най-наболелите въпроси. Те обсъдиха основните инструменти, които са в ръцете ни, за да може да се справим с този бич на нашия век, а именно безработицата сред младите хора. Економическо развитие. Конференцията в Милано беше успех, истински успех – И за да се справим с бъдещите предизвикателства, ще е необходимо да използваме по по-ефективен начин ресурсите, с които разполагаме. Годишните доклади за европейския семестър ще включват специално приложение, посветено на екологосъобразните работни места. Това ще бъде изключително важно приложение. Това ще бъде исторически документ. Както знаете, съвета по заетост и съвета по бюджетните въпроси са компетентни по европейския семестър. Въпросът ни обаче е следния. За следващите европейски семестри съвета по околна среда също ще трябва да се каже думата за да може да включим околната среда в рамките на европейския семестър. А за това се нуждаем от вашето съгласие. Екологосъобразната економика изисква плавен преход и адаптация на различните економически отрасли. Междинната оценка на стратегията Европа 2020 представлява златна възможност, която ще ни позволи да включим околната среда в стратегията Европа 2020. В този контекст трябва да преразгледаме всички законодателни актове, които се отнасят до околната среда и економическите политики. Не трябва да забравяме, че всеки економически избор има и своите последствия върху околната среда. Не може, когато взимаме економически решения, да пренебрегваме околната среда. Това е видно от опита. Опазването на околната среда – е дълбоко вкоренено в нашите политики в Европа. Това е ключов елемент за всеки бизнес план. Самите предприемачи също взимат решения, свързани с предприятията и економиката, но винаги вземат предвид и околната среда. Това е и нашето основно предизвикателство, с което възнамеряваме да се справим. ще работим по създаването на една цялостна економика, която е, разходва ефективно всеки един елемент. Много често потребяваме и изхвърляме. А изхвърлянето само по себе си означава загуба и замърсяване на околната среда. По този начин се стига до загубване и на работни места – а това е в ущърп на всички тези, които искат да създават нови предприятия. Сред конференцията в Милано се стигна до консенсус, че трябва да се засили присъствието на околната среда в економическото управление в Европа. Ще бъдем председатели на съвета, аз ще бъда председател на съвета на министрите по околна среда и ще настоявам в рамките на европейския семестър да се включат всички тези насоки от Милано. Европейския парламент също трябва да даде своя принос. Надявам се, че в днешната дискусия ще ми дадете някои насоки. Във връзка с смягчаването на измененията на климата, смятам, че е необходимо да стигнем до единодушие. Темата е прекалено важна, така че трябва да оставим на страна всякакви партийни разногласия в Европейския парламент или в държавите членки. Много държави членки са изостанали по отношение на емисиите, а Европа трябва да служи за пример и да направи голяма крачка напред. Италианското председателство ще направи всичко възможно, за да се изготви нова законодателна рамка в областта на околната среда и климата. В пътната карта на Европейския съвет сме предвидили поредица от неофициални срещи. Преди малко ви споменах една, която вече се проведе, но в пътната карта сме разписали също така схемата за търговия с квоти на емисии. Ще има неофициален съвет за въпросите на енергетиката през октомври. Убедени сме, че политиката за борбата с изменението на климата е неизменно свързана с енергийната а, независимост. Ще се подготвим в този контекст и за срещата в Лима. Поели сме конкретен ангажимент за 2015 година и срещата в Лима. Несъмнено в Париж ще успеем да приемем текст, който ще отразява общото ни съгласие. Срещата на върха представлява важен форум, който ще ни позволи да постигнем съгласие за 2015 година. Надявам се, че всички европейски държави ще бъдат представени и че ще се включат в дискусията. Уважаеми госпожи и господа депутати, на 28 октомври и на 17 декември ще има съвет на министрите по околна среда. Очаквам на тези два съвета да успеем да отбележим напредък. Очаквам и вие да се включите. Генно модифицираните организми са приоритет в нашата законодателна рамка. Да, наистина на 12 юни а, се получи малък застой, но в последствие се стигна до съгласие. Трябва да се стигне до добър баланс с системата за одобрение на Европейския съюз. Всяка държава членка трябва да има право да забрани производството и отглеждането на ГМО на своя територия. Темата е доста деликатна и тя засяга пряко цялата общественост, както производителите, така и потребителите. Същевременно трябва да се уважава и суверенитета на всяка държава членка. Ние смятаме, че е необходимо възможно най-бързо да се стигне до съгласие между съвета и парламента по темата. Днес съвета по общи въпроси прие обща позиция. Ние се надяваме да работим заедно с съвета по общи въпроси, за да стигнем до съгласие а, за ГМО преди края на нашия мандат. Следващия приоритет е използването на на найлоновите турбички. Необходимо е да се намали броя на използваните найлонови турбички. Това ще ни даде повод да преразгледаме цялата система за рециклиране на отпадъци. Ще се стигне до намалено потребление – и насърчаване на добрите практики, които вече са на лице в някои държави членки. Надявам се, че госпожа Алкен ще получи мандат за преговори през септември. Така ще разполагаме с основите, които да ни позволят бързо да стигнем до споразумение, т.е. преди края на нашето председателство. Емисиите на парникови газове е следващия ни приоритет – Законодателната дейност вече тече. Имаме предложение относно контрола върху емисиите на парникови газове от морския транспорт. Използването на почвите. Надяваме се в това отношение да стигнем до компромис. Преговорите бяха доста трудни. На 13 юни беше заседанието на съвета и позициите бяха доста раздалечени. Трудно е да се стигне до съгласие, но с докладчика господин Торвалд се надяваме да изработим график, който да удовлетворява всички – Контрола върху емисиите на парникови газове. В това отношение трябва да се консолидира схемата за търговия с квоти. Това е общностният инструмент за борба с изменението на климата. От техническа гледна точка, Преговорите не могат да се проведат по време на нашето председателство, но се надяваме поне да излеем основите, за да може досието да бъде приключено по-бързо. Качеството на въздуха и отпадъците. Това са важни аспекти в контекста на политиката за околна среда. Това са важни аспекти, по които трябва да работим в средносрочен и дългосрочен план. Ще направим каквото е възможно на равнище съвет и ще поработим върху направените предложения. Италия е председател на Европейския съюз, което означава, че тя ще представлява позицията на Европейския съюз на международните форуми. Конференцията на страните във връзка с биологичното разнообразие е един такъв форум, както и протокола от Нагоя. конференция на страните 12, Южна Корея, е, в средата на октомври ще се обсъжда прилагането на конвенцията. В този момент ще можем да вземем решение относно допълнителни действия, които да ни позволят да постигнем зададените цели. Така ще можем да преразгледаме и общите цели за устойчиво развитие, за, развитие за периода след 2015 година. Нашето председателство пое ангажимент за да изготви позицията на Европейския съюз за всички тези форуми. В заключение бих искал да ви благодаря за вниманието. Обеден съм, че ще работим успешно по въпросите за околната среда. Обеден съм, че ще забравим политическите си различия. Тази тема засяга нашето общо бъдеще, бъдещето на нашите деца и на нашите внуци. Пожелавам ви приятна работа, приятна работа и на докладчика Лавия. Президенция Италиана. Много ви благодаря за това подробно представяне. И сега започваме с първия кръг въпроси от координаторите. Бих помолил координаторите, ако могат да се ограничат до две минути в изказванията си, и след това ще получим отговор. Петър Лизе. Много благодаря, господин председател. Много ми е приятно, че мога да взема думата като координатор на НП и да участвам в изслушването днес след обед на двама министри, които са също членове на Европейската народна партия. Италианското правителство не се състои само от социалисти. Когато изслушах вашите приоритети, така както ги очертахте и въпреки, че в Италия се занимава с невинаги лицеприятни въпроси, свързани с опазването на околната среда, като, например, случая с Коста Конкордия, Бих искал да взема отношение сега по един спорен въпрос, който неодавна обсъдихме с колегите от комисията ИТРЕ, а именно 40% енергийна ефикасност, която сме си поставили за цел да постигнем до 2 години, считано от сега. Има разнобой на мнения, включително и тук в НП, а именно дали да преследваме три или четири главни цели. Групата, работната група по околна среда на НП е по-скоро за три големи цели, тъй като това според тях е по-важно за разкриването на нови работни места, така както е разписано всъщност и в оценката за въздействие на околната среда. Това, доколкото схващаме и вашето мнение. Очакваме важно решение от Европейската комисия, а именно да се препотвърдят 30% в енергийният пакет. Аз се обръщам към вас с молба да лобирате за тези 30% и освен това, ако можете да се превърнат в правно обвързваща цел. Около милиард харчим днес за внос на твърди горива и тези милиарди, е, този милиард евро може всъщност да се използва по-уместно за разкриване на работни места. Благодаря. Благодаря ви, господин министър. Радвам се, че преследвате промяна в културата, в начина на мислене по-скоро, за да може индустрията, промишлеността да се научи да бъде отговорна и по този начин да разкрива нови работни места в свързани с екологията браншове. Виждам, че си поставяте цели от семестър на семестър, не само вие, а и изобщо ротационното председателство, докато ние тук по-скоро се придвижваме с скоростта на влак стрела. И докато ние сме влак стрела, за съжаление, Министерският съвет продължава да се придвижва като бавния влак, който спира на всяка керемида. Така не можем да работим заедно през 2020 година, т.е. годината, която плаши, плах, плахите и, богоязли, и боязливи чиновници от комисията определиха като крайна цел за постигане на нашите цели, за нас тук, тъй като сме по-смели в мисленето, е слабо, недостатъчно а, предизвикателство. Какво се случва, когато обявим финансиране за 28 държави членки, а след това не можем да постигнем желаният ефект от тези инвестиции. Тук мисля, че трябва да положите повече усилия, така че когато в Лима се предложи финансиране, то тогава и изискванията за това, това финансиране да бъдат на съответната височи, висина на съответните нива характеризиращи нашата работа. 40% които преди малко чухме, че ще се обявят за крайна цел, и 30%, които комисията пък предлага, има разлика от 10%. Къде ще отидат 10%? от тази загубена амбиция. Малките и средни предприятия може би няма да има достатъчно карт бланш. Благодаря. Господин Дънкан. Thank you very much. We are... Много благодаря. В цяла Европа сме притеснени за енергийната сигурност. Особено за тази, която се произвежда от конвенционалните горива. Какво смятате да предвидите като действие през следващите 6 месеца за гарантиране на енергийната сигурност? Благодаря. Нилс Торвалс. Нилс Торвалс от групата АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Галети, за посещението. Особено ни е приятно да сте сред нас и да видим дали ще бъдете и вие толкова щастлив, колкото сте сега, или може би повече дори през декември, когато ни кажете Ариведерчи. Аз съм докладчик по досието ИЛУК, което за момента е блокирано в съвета. Какво ще направите вие, за да го разблокирате? adesso eh, Caterina Konečka. Kon... Katerina Konečna. Děkuji, pane předsedo. Také mě dovolte vás jménem uh, frakce uh, naší. Благодаря. Добре дошъл от името на Обедрената левица. Определено няма да е лесна работата ви. Искаме да ви, е, да ви призовем към следното. Господин министр, дали ме чувате? Бихме искали да ви призовем, вие като човек, който се грижи за околната среда, вие веднага да проведете консултации, допитване за търговското споразумение и за инвестиции с Средните щати, тъй като то обхваща и химическата промишленост, и стандартите, и хранителната сигурност когато комисията преговаря тайно, то това би трябвало да ви принуди вие като съвет да изискате информация. Но сега се обръщам към вас лично и да ви попитам какво смятате за това споразумение. За нас то е неприемливо. Е, екологичните и социални стандарти са заплашени от преговорите, така както се провеждате в момента. Нещо друго, което споменахте във вашата реч, бе регламентите в областта на отпадъците. Какво смятате да направите по-конкретно? Защо питам? Защото в Италия, доколкото знам аз, има криза в обработването на отпадъците, които тровят подземните, подпочвените води и вие не може да спрете този процес. Какво мислите, възнамерявате да направите като превенция? Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на вас, господин министр, за изчерпателното представяне на програмата за едните 6, месеца. Явно ни очаквате доста амбициозни полугодия. С удоволствие ще видим дали вашето посадство ще бъде на висотата. Една от най-големите важни теми за нас, зелените, ще бъде стратегията до 2300 година. И вие с право направо казахте, че Европа трябва да се изкаже с един глас по тази стратегия. Мога да ви вече че парламентът е единен и ние имаме много ясна позиция за това как според нас трябва да изглежда енергийния пакет. И с други думи, това действително трябва да бъде пакет. И трябва да имаме три задължаващи цели за намаляване на емисиите, е, за възобновяване на енергийните съобщеници и за енергийна ефективност. А комисията към момента предвижда само 30% за енергийна ефективност, въпреки че парламента настоява за 40%, ние също така е, настояваме за е, цели с правно обвързващ характер. Така че се надявам италианското председателство да възприеме този подход, т.е. три цели с задължаващ характер. Както знаете, конференцията в Лима ще се проведе по време на вашето председателство. Един от основните теми ще бъде финансирането. Знаете, че към момента Европейския съюз никога не е излизал със своя позиция за финансирането, тъй като по принцип отделните държави членки правят своите обещания за финансиране, което обаче води до липса на предвидимост и несигурност по отношение на финансирането, идващо от Европейския съюз. Така че можете ли да гарантирате, че този път Европейския съюз ще излезе с единна позиция за финансирането на конференцията на страните в Лима. И последният ми коментар е относно морският транспорт. Разбираме, че в съвета има известни проблеми а, и притеснения, свързани с прозрачността. Дали ще успеете да излезете а, с ясна позиция в съвета по тази тема? Благодаря ви. Благодаря ви. Координаторът на групата на на Европа за свободата и на демокрация има думата. Благодаря ви. Аз бих искала да благодаря на господин министр за присъствието му и за готовността му да отговори на въпросите ни. Както знаете, аз съм член на движението на петте звезди и съм член на групата на Европа на свободата и пряката демокрация тук в Европейски парламент. Ние вярваме в пряката демокрация и за това въпроса, който ви задавам е не е само от мое име, от името на много италянски граждани, които също се вълнуват от същия въпрос. И така, предвид на единият пакет до 2030 година и целите, като например намаляване на емисията от въглероден диоксид до с 30% и а, намалява и а, а, квотите, които се предвиждат за възобновяемите енергийни източници, как точно италианското правителство възприема решението на правителството на Монти да се удвои употребата на твърди горива в Италия и Какви според вас може да са негативните въздействия на тези нови мощници, които се строят, които ще засегнат и Италия, и съседната Харватия? Става въпрос за, о, за платформи в открито море, които предизвикат сериозни притеснения, свързани с здравето на местните хора. И а, от 7 на 14% се увеличава производството, предвидено от тези платформи, сравнени с предишният период, сега с новият план в Италия. Председателят, благодаря ви. С това завърши първият тур от въпроси на координаторите и давам думата на господин министъра за отговор. Ще го помоля да се ограничи в рамките на 5 минути, защото има още много други въпроси. Задачата никак не е лесна, но ще се опитам да се справя с нея. Извинявам се предварително, ако не съм напълно изчерпателен в рамките на 5 минути. И така, по въпроса за енергийната ефективност и целта от 30%, която беше набелязана от Европейската комисия, струва ми се, че енергийната ефективност действително има много важно значение и за споразумението в рамките на преговорите за международните преговори за климата, а подписването на това споразумение е от ключово значение за председателството и бих казала за съвета като цяло. И тази цел е пряко свързана с, с целите, които ние сме си поставили за италианското председателство, а именно създаването на економически растеж и работни места. Защото според нас подобряването на енергийната ефективност ще създаде работни места и ще насърчи предприятията и в частност малките и средни предприятия, които най-много страдат в момента в Европейски съюз. Също така това ще гарантира и по-добра енергийна безопасност, защото чрез енергийната ефективност ще спестим енергия, която ще намали нужда ни от доставки, ще ни направи по-енергийно независимо зависими. Ето защо, както вече казах, намерението ни е да работим усилено в съвета, за да постигнем обща позиция на 25 октомври, която да бъде на позиция на Европейския съюз. И тази позиция ще бъде едно послание, което ще отправим не само в Европейския съюз, но и на на всички останали наши партньори по света. И ще се възползваме от конференцията в Лима тази година и конференцията в Париж до година. Защото, както знаете, не всички държави по света имат едно и също мнение за измененията в климата. Някои имат много амбициозни цели, други не чак толкова. И затова смятам, че Европейският съюз в лицето на съвет трябва да се опита да намери възможно най-амбициозен подход за самия себе си който разбира се минава пред, през консенсус на ниво на съвета. Както вече казах в встъпителното си изказване, пакетът е пряко свързан с споразумението, което искаме да сключим в рамките на международните преговори за климата. Според мен е жизненно важно да постигнем това споразумение, защото само по този начин ще може да гарантираме повече стабилност и надежност на схемата с търговия с квоти за емисии. Едновременно това се надяваме, че когато дойде момента за обсъждане на тази тема, Европейския парламент също ще напредне достатъчно бързо с преговорите по темата от своя страна. Защото по този начин и ние ще можем да напреднем достатъчно бързо. По въпроса за непряката промяна в землеползването, в момента се е, до... уточняват някои подробности и ние сме почти готови да приключим с е, работа по тази директива, възможно най-бързо, разбира се, с подкрепата на Европейски парламент. Знаем, че дебата, който ни чака, никак няма да е лесен. И във е, всички институции тази тема предизвиква доста полемика. Съвета като цяло има една добра, ясна позиция, която е компромисна. И разполагаме с необходимите елементи, за да постигнем споразумение. Относно преговорите за търговско споразумение с Съединените щати, водим преговори в съвета за отговаряща за външната търговия и настояваме да има реципрочност, пропорционалност и спазване на екологичните социални норми на Европейския съюз, както и нормите по отношение на условията за труд. Това са основните ни цели и това са параметрите, от които няма да отстъпим. Ще се опитаме да постигнем напредък в с тези така поставени условия и при пълна прозрачност. по отношение на замърсяването на въздуха, разбира се, трябва да се постигне напредък. Разполагаме с пакета за чист Европа, който е много важен и въпросите за отпадъците са част от него. Не искам да навлизам в а, специфични за Италия въпроси, защото аз съм тук като представител на италианското председателство. А, а някак си има тенденция да се забравя, че в Италия има и региони, които отбелязват ни от най-високите равнища на рециклиране в Европейския съюз. Така че не смятам, че проблема с липса на рециклиране е особено сериозен в Италия. За нещастие той е проблем, който касае целия Европейски съюз. А пакета за отпадъците наскоро беше прият от съвета и за това все още трудно може да се смята за приоритетен въпрос за преговори с, европейски, с парламента. Все още обаче очакваме вашата позиция и през този период ще се опитаме да напреднем доколкото е възможно с вътрешните преговори в съвета. И по този начин ще покажем сериозният ни подход към тази тема. Конкретно възнамеряваме да излезем с предложени на ниво министри през месец октомври. По въпроса за емисиите от морския транспорт, наясно сме колко сериозен е този въпрос. Той е и част от международните преговори в рамките на Международната морска организация. Наясно сме и с разискването, които се води в парламента на първо четене и сме готови да започнем конструктивни преговори с парламента в момента, в който бъде определен докладчик от страна на парламента. Ще се свържем с него, ще видим колко бързо ще успеем да приключим с това досие. И последния въпрос, който ми беше зададен. свързан с сондите за извличане на твърди горива. и фракинга. Обективно мога само да кажа, че а, имаме е, законодателство на европейско равнище и има и законодателство в Италия, което е едно от най-консервативните в рамките на Европейския съюз. Всичко това показва, че за нас темата е от изключителна важност и със сигурност няма да я пренебрегнем и на европейско равнище. И накрая по отношение на шистовия газ все още няма законодателно предложение. Ако искате да започнем да обсъждаме този въпрос и евентуалното въздействие върху околната света на шистовия газ. Съветът няма да се противопостави и на тази идея или по-скоро италиан, италианското председателство няма да се противопостави на подобна инициатива. Благодаря ви за отговорите. 23, дори 24 колеги са поискали думата. Ще дам думата на 12 от тях, след което ще има и още един тур от въпроси. и в Белен мадамата. думата. Мути се потете. Гаци. Моля, притежите искам 2 минути по-малко други, ако можете. Uh, uh, Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам да се впиша във времето. Добър ден, господин министър. Благодаря ви за това, че откликнахте на поканата ни. Ще бъда кратък, защото много от въпросите, които исках да задам, вече бяха поставени и получиха отговор. Важно е предложението на комисията във връзка с енергийната ефективност. Вие споменахте вече тези 13%. Всички сме съгласни, че енергийната ефективност е от съществено значение, за да се намали енергийната независимост най-вече от Русия. Амбиция от 5% означава 11% по-малко внос на газ. С оглед на срещата на съвета на министрите в средата на октомври, очакваме а, италианското председателство да получи подкрепата на 28-те държави членки за постигане на целите в областта на енергийната ефективност. Имам въпрос във връзка с намаляването на въглеродния диоксид, емисиите от него и европейската схема за търговия с квоти. Колегата преди малко вече е опомена реформа от която се нуждаем. Цените рязко паднаха. Вече няма стимули за индустрията да инвестира в новаторски технологии. Надяваме се, че сте съгласен с нас. Необходими са структурни реформи, за да може да има напредък по това предложение на Европейската комисия може би няма да успеем да приключим работата по този законодателен проект в рамките на вашия мандат, но при следващото председателство се надяваме да успеем. Матиас вече зададе въпрос във връзка с графика на прилагане на реформата. Някои държави членки не се ангажират винаги с 2020 година, те предпочитат да изпълнят задачата по-рано през 2017 година. Приключвам, господин председател. Може ли да упоменете личните си виждания за графика? Какво ще кажете и за паричните суми, по които бе взето решение през последната година? Как ще ги включите в резерва за стабилизиране на пазара? в групата на социалистите и демократите. Госпожа Чиничи. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин министър, за подробното изложение на приоритетите на италианското председателство. Благодаря и за това, че откликнахте на поканата ни. Имам един въпрос към вас. В контекста на реформата на законодателен акт 9462 се поставя за цел Европейския съюз да намали използването на нейлонови турбички. Как възнамерявате да постъпите? Как ще гарантирате единен общностен подход по отношение на нейлоновите турбички? Как ще стимулирате използването на най-добрите практики в някои държави например в Италия. Следващ въпрос. Когато говорихте за пакета за отпадъците, дадохте доста кратък отговор. Бих искала да чуя какъв е подхода ви, какви са очакванията ви за резултатите от съвета през декември. Благодаря ви за ЕКР колегата Герлинг. My apologies, Chairman. Too busy talking. Благодаря ви, господин председател. Малко бях заета да говоря с колегата. Съвсем простичък въпрос имам. Господин министър, много любезно описа приоритетите си. Чухме какви ще бъдат и някои от пропуските в дневния ред. Но като че ли не разбрах от техническа гледна точка какво ще се изиска от служителите? Те ще трябва да работят усилено по кои точно въпроси? Може ли, господин министър, да ни кажете накратко трите си основни приоритета, по които желаете да работите и докъде смятате да стигнете по тях до края на вашето председателство? Колежката Райс. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка, защото си давам сметка, че е доста натоварен маратон за господин министъра този след обед. Бих искал да се върна на деликатната тема, свързана с възможността държавите членки да ограничат или да забранят ГМО на тяхна територия. Аз наследих досието на Корин Лепаж Темата е деликатна, както казахте, господин министър. Тя е изключително деликатна. Има територии, които са доста уязвими на тази тема. Селскостопанските производители и потребителите имат големи очаквания. Вдигнали са летвата доста високо. Вие днес заявихте, че се е стигнал до обща позиция. Все още не сме получили официално текста в Европейския парламент. Знаете, господин министр, че Европейския парламент беше изключително амбициозен. Над 500 гласа одобрение а, получи документа. Първото четене приключи през 2011 година. И като че ли три години този документ остана в ръцете на съвета. Вие бяхте доста оптимистично настроени и казахте, че по време на вашето председателство ще се стигне до отлични резултати. Това е чудесно, всички искаме това. Но какво ви кара да мислите, че ще имате чудесни резултати? Какви са причините, които ви навеждат на тази мисъл? Да, а, малко а, прехвърлих времето си, но искам да задам още един въпрос който се задаваше в Белгия от гласоподавателите, а именно разпиляването на хранителните продукти. Милиони тонове храна ежегодно се пилеят в Европейския съюз. Някъде вие бяхте казали, че ще работите по този въпрос, ако не се лъжа. Спешно е да отговорим на този въпрос на европейските избиратели. Какво възнамерявате да направите? Благодаря колегата Олген. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин министър. И благодаря за това, че споменавате моя доклад за най-лоновите турбички. Много съм ви признателна. И се надявам, че ще стигнем далеч по това досие. Имаме цел. Поставили сме си цел докъде да ограничим, а именно 50% за 3 години, да стигнем до 80% след това. И накрая да въведем плащане на турбичките повсеместно, навсякъде във всички браншове. Тези е, са ни двете основни цели и се радвам, поздравявам Италия за това, че има изключително прогресивно законодателство в тази област. Така се преборва човек или поне се опитва с отпадъците. Отпадъците са всъщност едно от първите стъпала по градацията към ефикасност и превенция. След това да ви кажа, че се надяваме, че ще следвате линията начертана от Юнкер, а именно, че не може две трети от държавите членки да са против и да блокират с този си числен, с това си числено превъзходство взимането на решения. И накрая да се върна пак на отпадъците. Аз съм била много често на мисии или на заседания на комисията пети по петиции и определено мога да поздравя Италия с успешните примери на борба против борба с отпадъците. Разбира се, че има недостатъчно недостатъчни постижения в някои области, но тази именно област заслужава нашето възхищение. Благодаря. Давам думата, но преди това искам да ви съобщя нещо, че има малка промяна в програмата. По-голямата част от Европа. Всъщност много, на много места в Европа се пази едноминутно мълчание за жертвите на малайзийския полет МХ-17. Моля ви да почетем памета им с едноминутно мълчание. Eh, Благодаря ви за този символен жест. Въпреки, че е символичен, той не е по-малко важен. И е така, минаваме към следващия оратор. Благодаря. споменахме Харватска и Адриатика по повод на прокопаването на сонди, фракинга и Италия в този смисъл по неизвестни причини поддържа, вместо да се противопоставя на тази инициатива. Сега, това има наистина много стрикно законодателство в тази област и за това бих искал да попитам. Не смятате ли, че опазването на околната среда всъщност е доста застрашено в Адриатика и дали не трябва тук да обърнем повече внимание от където и е да било другаде. Дали все още можем да говорим за екология, когато става дума за такива практики в толкова важна област. Благодаря. Госпожа Гърдини, започвам веднага направо с въпроса. Започвам с конференцията в Лима. От Копенхаген до момента следи развитието на тези конференции на партньорско равнище и мога да кажа, че непрекъснато има блокировка и разблокиране на ситуацията в блокада и раз... вдигане на блокадата, ако мога така да се изразя, едва в последния момент. Как тогава да продължим и все пак да признаем, че въпреки обстоятелствата постигаме напредък? Ням, има нужда обаче от промяна в начина на мислене, в до момента екологията и опазването на околната среда се смятаха за пречка пред конкурентоспособността. Ето това трябва да променим. Дали може малко повече информация? Споменахте сега неформалната среща на министрите по околната среда и трудовата заетост в Милано. Провела се неодавна тази среща. Какво смята направи и италианското председателство, така наречената кръгова економика? Благодаря. Следващи оратор. Thank you, Chair. Uh, Пане министре, това... Благодаря. Така. Благодаря. Имам един въпрос за ендокринните дисруптори. Те са в програмата на Европейската комисия, но не получаваме отговори от комисията на въпросите, които задаваме ние тук в парламента. Така че искам да ви попитам, знаете ли нещо повече? Благодаря. Grazie vicepresidente Poz. Adesso passerei la parola. Много ви благодаря. Господин Кет Канан. Thank you, Mr. President. First of all, I would like to... Госпожа Пиети Канен, извинете. Благодаря. Господин министр, поздравления. Най-напред защото смятам, че произнесохте една изключително конкретна реч за зелената економика. Това не е, с други думи, битка между екология и промишленост, нито между различни клонове на индустрията нито между създаването на работни места и повишаването на конкурентоспособността. Това изобщо не е битка. Битка обаче или като битка го възприемат много от фирмите. И тук, може би, няма да ни бъде много лесно да умиротворим положението. И аз се връщам на повдигнатият вече въпрос за кръговата, за циркулярната и економика. Зададоха ви въпроси, но може би е моя вината, че не съм внимавала достатъчно и може да се повтарям, но три сами въпросите. Енергийната ефикасност. Вие за задължителните цели ли сте? и как виждате ръководната роля на съвета в този смисъл? Второ, как мислите това да бъде включено, как мислите да включите тези правно вързващи цели в енергийния пакет и накрая кръговата економика. Мислите ли, че може да прокарате индикатори за измерване на ефикасността по време на европейският семестър. Знаем, че за оценка са необходими поне 3 години от времето на събитието и времето на оценката, как смятате че ще се преодолее това този постулат, ако първата оценка ще бъде през 2017 година. Благодаря на госпожа Пиетиканен, сега господин Фария. Before... Господин министър, както вече беше казано в позицията за стратегията за нова енергетика и политика в областта на, ком... на климата, Европейския съюз настоява за 30% намаляване на емисия от въглероден диоксид, 30% ВИ и 40% енергийна ефективност 2300 година. Тъй като аз съм докладчик за намаляването на емисиите от въглероден диоксид в морският транспорт и предвид факта, че в спиталното си изказване нееднократно споменахте устойчивият економически растеж – и предвид силният политич... силното политическо послание, отправено от Европейския парламент и предвид липсата на амбиция от страна на Европейската комисия, ще ми кажете ли, ако обичате, дали италианското председателство възнамерява да вземе предвид позицията на Европейския парламент? Благодаря ви. Думата има колегата Тейлор. Thank you very much, Chair. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин министр, за направеното изложение. Говорейки за економически растеж, стигам до извода, че, една, че няма растеж в, в броят на смъртните случаи от смърт поради замърсяване на въздуха. Според Европейската комисия, близо 420 000 души загиват в Европейския съюз годишно от заболявания, свързани с замърсяването на въздуха. Надявам се, че сте съгласни с мен, че това е напълно неприемливо. И бих искал да знам какво възнамерява да предприеме Ирландското председателство, за да са по-амбициозни директив, да е по-амбициозна директивата за таваните на национално равнище и също така дали подкрепяте идеята за правно възраща цел до 2020 до 2025 година. Благодаря ви. Благодаря ви на колегата Тейлор. А сега от името на НДП думата има господин Джин. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на вас, господин министър, за това, че ни представихте лично приоритетите на италианското председателство. Радвам се и на подкрепата за екологосъобразна економика. Бих искала да се спра на екологосъобразните модели на потребление – и фактът, че трябва да се вземе предвид възможност за откриване на работни места в политиките за насърчаване на кологосъобразния растеж. За нещастие обаче към момента политиките в областта на климата доведоха до инвестиции, които от своя страна не доведоха до откриване на устойчиви работни места, дори напротив. В някои случаи политиката в областта на намаляване на емисиите от въглероден диоксид доведе до съкръщаване на работни места поради фалити на предприятия, в частност в Източна Европа. Част от проблемите са свързани с обесценяването на квотите за емисии. Без споразумение на международно равнище, усилите от наша страна не доведоха до сериозни ползи. Въпросът ми е, знаем ли каква част от ам, производственият капацитет е бил изнесен извън европейският континент заради нашата политика на квоти за емисии. Струва ми се, че към момента политиката ни не е устойчива и затова би трябвало да се съсредоточим върху по- рационалната употреба на природни ресурси, вместо да се съсредоточаваме само върху търговията с емисии. Обеден съм, че с спор разумна употреба на ресурсите, които са налични, ще можем да създадем устойчив економически растеж, водещ и до устойчиви и колкосъобразни работни места. И следващия ми въпрос е свързан с шистовия глас и дали трябва да се, да се насърчава неговото извличане, за да се гарантира енергийна независимост. Благодаря ви. Давам думата на министра. Sorry, I was listening to the Swedish след е, въпроса на последния колега от този тур въпроси. Много ви благодаря, господин министър. Изказването ви ми се стори много интересно и с радост чух препратката ви към емисия от въглероден диоксид, въщи от морския транспорт. Аз съм докладчик по тази тема и с, удоволствие ще чуя какви са плановете ви по това досие. Споменахте и конференцията на страните в Лима и разбирам, че работите по нейната подготовка. Но аз бих искала да съм в състояние, като се прибера в Швеция, да кажа на гражданите си, че Италия наистина направи всичко възможно по своето председателство Европейския съюз да запази своята водеща роля в борбата срещу измененията в климата. Ето защо въпросът ми е следният. Как ще съблюдавате определянето на задължителни цели? Какви ще са конкретните ви амбиции и кои ще са приоритетите, които ще представите от името на Европейския съюз, за да може да имаме възможно най-силната позиция на тази конференция за климата. Благодаря ви, скъпи колеги, за всички тези отлични въпроси. Господин министър, имате думата. Предполагам, че ви трябват поне 7-8 минути. Ами всъщност имам нужда поне 4 чаш, часа, за да отговоря, но ще се опитам да отговоря на предизвикателството и да отговоря в рамките на 7-8 минути. Permettetemi di dire una cosa all'inizio del, del, del mio intervento. Io sono molto soddisfatto. Благодаря ви. Трябва да призная, че съм изключително доволен тъй като според мен има единомислие по основната ми идея, а именно необходимостта от промяна на парадигмата. Околната среда трябва да се включи на хоризонтален принцип във всички политики. Околната среда не е изолиран проблем – тя трябва да се разглежда в светлината на останалите отрасли. Радвам се също така, че това, което казах, бе прието от вас. Възнамерявам да работя по начина, по който ви описах през следващите месеци. Какво възнамерявам да направя? Защото в противен случай всичко ще си остане празни приказки. Днес разгледахме много въпроси, като например необходимостта от неразпиляване на ресурсите. Всичко това е свързано с промяна, реформа в економиката. Економиката, която трябва да обслужва целите на политиката за опазване на околната среда – Разбира се, економиката е основната ни цел. Предприемача има право да създаде фирма и да получи доход от своята дейност. Но в момента, в който предприемача има интерес и да се грижи за околната среда, от този момент нататък печелим всички. На практика това означава, че се използват суровини дори в крайния производствен цикъл. Отпадъците отново биват пускани в производствената верига. И де-факто няма отпадъци. По този начин променяме начина да се прави бизнес. Създаваме нови работни места. Представете си колко нови работни места могат да бъдат създадени по този начин. Например, екодизайнът. Това е солидна професия, която може да доведе до заетост. Същото се отнася и до споразумението за климата и енергетиката. Ако искаме да имаме амбициозно споразумение, то тогава трябва да се оповаваме на енергийната независимост и на заетостта. И така, както виждате, по този начин всичко ще влезе в релси. Сега ще се опитам да отговоря на въпросите. Съвсем накратко. Защото си мисля, че вече им отговорих. Но явно не съм бил достатъчно изчерпателен. Не го направих нарочно. Надявам се сега да успея да удовлетворя вашите искания. Е, схемите за търговия с квоти и а, е, графика. Има много държави членки, които желаят да вървят по-бързо. Това е чудесно. За кредитите трябва да ги разглеждаме в контекста на цялостната реформа. Трябва да помислим за ограниченията, не трябва да обезкуражаваме инвеститорите и не трябва да обезмисляме вече направените инвестиции. Това се отнася за схемата за търговия с квоти, но също и за пакета с законодателни актове за климата и енергетиката. Трябва да намерим правилния баланс през следващите няколко месеца. Това може да се получи на базата на солидни преговори. Както казах, някои държави членки са по-амбициозни от другите. И за това трябва да намерим баланс, който да удовлетворява всички – когато се стремим да направим нещо по-добре, обикновенно се справяме по-зле. И в случая като нашия, когато трябва да се стигне до съгласие между 28 държави членки, трябва да се получим от този принцип. Надявам се, че ще стигнем до възможно най-доброто решение. Надявам се, че ще се стигне до удовлетворяване на всички 28 държави членки. И се надявам този консенсус да бъде постигнат преди Лима. Поставихме началото на този процес на 17 юни на срещата в Милано. На въпроса за найлоновите турбички. Много държим на този законодателен акт. Искаме да отбележим напредък. Защото това е въпрос свързан с околната среда. Найлоновите турбички замърсяват моретата ни. Затова трябва да направим нещо. Дължим го на околната среда. Трябва да направим крачка напред и да постигнем съгласие между всички държави. Да, Правителствата имат свои си цели, в съвета не винаги ги одобряваме, но в края на европейския семестър ще е добре да разполагаме с решение, в което да се посочат конкретни цели на всяка държава членка. И така ще се стигне до намалена употреба на найлоновите турбички. за отпадъците. Както вече казах, с висока степен на ангажираност ще вървим напред. И през декември доста ще сме напреднали. Вие ще попитате. Какви са основните ви цели? Ще се опитам да обобщя. Значи, първо, пакета за климата и енергетиката за 2030 година. През октомври очаквам амбициозно споразумение. Това е основен приоритет за нас. Още в началото казах нещо, което е важно за мен, а именно новото економическо управление на Европейския съюз, което да включва околната среда. Околната среда трябва да бъде вписана в Европейския семестър. Това ще бъде победа за съвета, за комисията, но също и за вас. Посочих ви и редица други документи, ГМО, нейлоновите турбички и пряката промяна в Не Непряката промяна в земеползването. Надявам се, че с ваша помощ ще успеем да изведем до успешен край нашите начинания. Sugli OGM. Ora voi sapete che за генно модифицираните организми, както знаете, на 12 июни се постигна споразумение, което ще служи за основа на бъдещата ни работа. ендокринните дизруптори. Много важна тема. Тя е важна за Беатриче Лоренцини, която ще дойде тук след малко. В това отношение очакваме предложението на Европейската комисия. След като получим предложението, ще запретнем ръкави и ще се работим по него. Обсъдихме конкретно целите, свързани с ресурсите в Милано. На мен ми се иска да имаме политически ориентирани цели. Ако политическия свят се задейства, то тогава можем да очакваме по-голям резултат. Но ако няма съгласие между държавите членки, можем да работим много усилено и няма да успеем да постигнем същия резултат. Затова е важно да се стигне принципно споразумение. Нямам какво повече е, да ви кажа, господин председател. Може би съм забравил някой въпрос, но честно казано, този изпит тук ми е по-труден, отколкото да си взема матурата. Председателя, да, разбира се, задават се много въпроси и то бързо. Човек трудно в толкова кратко време може да отговори на всички въпроси. Сега да чуем представителя на НП. Мерси, президент. Мерси, министр. Благодаря, господин председател. Господин министр, ще бъда кратка. Тъй като въпросът вече бе до известна степен зачекнат от един от колегите. Аз искам да спомена циркулярната, кръговата економика в областта, по-скоро на неразхищението на храните. Датата, на която изтича срока на годност на хранителните продукти, по-специално и тези плодове и зеленчуци, които на пръв поглед са несъвършени. И накрая тези продукти, сълскостопански продукти, които не могат да бъдат продадени, пласирани на пазара, могат ли да отидат в неправителствените и благотворителни организации? И накрая по въпроса за прозрачността на ценообразуването. Как смятате да се справите с този въпрос, по-специално ниски продукти, които са най-ефтини? и които се произвеждат от местни производители и които не намират пазар. Благодаря. Лейнин. Благодаря. Вие, господин министр, бяхте член на работната група по ефикасността в ползването на ресурсите. И изводът бе именно, че използваме много материали или поне имаме желание да ги използваме и след това ги разхищаваме. Аз бих предложил крайна, конкретна крайна цел, както за опазването на климата, така и за опазването на ресурсите са необходими конкретни графици и дати. Питам ви, значи, имате ли такъв график, такъв план на действие? сега по зеления фонд за климата, там няма никакви средства, а пък има много очаквания. Имате ли нещо ново да ни разкажете? На Берлинската среща на върха Германия обеща 750 милиона Италия може да започне със същото и да започне набирането на средства. Колегата Яте Маки сега. Няма я, така че зелените имат думата господин Давор Шлек. Захвалям го, господин председнише. Е, е- Много благодаря, господин председател. Въпросът ми към вас, господин министър, е следният. Има споразумение за въздушното замърсяване. Въздушното замърсяване, което представлява трансграничен проблем и който се отразява не само на хората, и на флората и фауната. Да не забравяме, че от години вече от е, гражданите на словенски брод в е, Харватска страдат от е, пушека на рафинерия в Босна Херцеговина, собственост на руска фирма въпреки натиска, не се модернизира въпросното предприятие, а освен това в Босна и Херцеговина продължава да се използва на общо основание въглища. В Споразумението, което тук споменаха неколкократно, не е взето под внимание мнението на Харватска. Освен това, Босния и Херцеговина не са подписали това споразумение. Искам да попитам Италия като председателстваща съвета как би могла да подкрепи Харватска в разрешаването на този проблем, който вече е, изглежда, че ще съществува дълги-дълги години и, освен това е свързан с трета държава, не членка. Благодаря. Колегата получи. Сега има думата. Ил колега Капуто. Извинявам се, друг ще бъде оратора, колегата. Grazie Presidente, illustre, illustre Ministro. Io oh, sarò velocissimo. Колегата Капуто, благодаря господин председател. Ще бъда много кратък. Имам конкретен въпрос. Аз съм от кампания, сигурно познавате този регион Тера Дел И бих искал искам да кажа нещо за нелегалните полети и да попитам какво смята да направи ами, италианското председателство по тези по това досие. тъй като не се, не, не се отнася само за нашата държава, а и за някои други. Благодаря. Eh, la parola al ministro per poter rispondere. Давам думата на господин министър за отговор и след това ще продължим с следващото изслушване. Благодаря. Е- Благодаря. По въпроса за ефикасността на средствата. По въпроса за разхищението на хранителни продукти, те наистина са свързани с ефикасният ефикасната употреба на ресурсите. И тук аз самият бях стреснат от резултатите на едно проучване, в резултат на което две трети от италианците всъщност не свързват опазването на околната среда с разхищението на продукти, на ресурси. За тях това е предимно економически въпрос, а не екологически. Тоест, тук трябва да сменим чипа и да, направ... да възпитаме хората, че всъщност когато изхвърляме хляб, изхвърляме природни ресурси. Имаме работа, с други думи. И ние, и вие ще организираме среща на върха на 24 ноември като част от европейският семестър, където ще обсъждаме именно този въпрос. Наистина си заслужава да навлезем в повече подробности и една от мерките, които ще въведем, за да се справим с проблема е именно е именно създаването на такава екологична култура. Може би повече трябва да се постараем, отколкото до сега. Защото ако следващото поколение не осъзнава не осъзнава за това колко е важна екологията, то тогава никога не бихме се справили с въпроса. А, за да възпитаваме, за да опазим околната среда, трябва да възпитаме децата си в уважение на тази околна среда. Тук трябва да се трудничам, разбира се, и с развиващите се държави. И когато работим на двустранна или многостранна основа, непрекъснато да продължаваме да настояваме в имен, върху именно тази промяна в мисленето. По въпроса за ГМО-тата, може би предишния път не отговорих достатъчно ясно, затова искам да кажа сега, че през следващите дни и седмици ще работим заедно с парламента по изработването на обща позиция. И със сигурност ще стигнем до много резултатен краен доклад. А пък по другия въпрос – за Терра ди Фуоко. Да, следващия понеделник е, ще бъда наистина там и ще обсъждам сметищата е, заедно с местния с местната управа. Благодаря ви за всички въпроси. През следващите няколко месеца. Надявам се да продължим да работим, всъщност не само по време на италианското председателство а и по принцип така ще отговорим на очакванията не само на нашето поколение, но и на бъдещите. Благодаря, каза председателя на господин министър за това, че дойде днес на изслушването и отговори на всички наши въпроси. Благодаря. Да, пет минути почивка, докато се сбугуваме с министърът и галети и се подготвим за посещението на следващия министр. Благодаря. Cari colleghi. Скъпи колеги. Моля да вземете местата си. Започваме с второто изслушване. Готови ли сме да започнем с второто изслушване? Благодаря на италианският министр на здравеопазването, приятел, е, моята приятелка Беатрича Лоренцин. Благодаря и за това, че откликна на поканата на нашата парламентарна комисия. И след като вече слушаме министъра на околната среда, на когото колегите зададоха редица въпроси. Сега и теб ще се подложим на такъв кръстосан разпит, но между време, но преди това ще ти дам 10 минути, за да представиш програмата на италианското председателство, след което ще има два тура от въпроси. Първият от страна на координаторите и втори тур от останалите колеги от комисията. И така незабавно ти давам думата за да ни представиш незабавно приоритетите и съдържанието на програмата Идерасто председателство. Благодаря ви, господин председател, скъпи колеги. За мен е огромно удоволствие в качеството си на министър отговарящ за здравеопазването на Италия в качеството си на представител на италианското председателство да ви предложа програмата на нашето председателство в областта на здравеопазването. Ние ще положим всички възможни усилия в рамките на 4,5 месеца реална работа, които ни чакат, да свършим колкото може повече работа. Припомням ви, че с Италия започва новото новата тройка на председателството след нас следват Латвия и Люксембург. И ние напълно сме наясно, че трябва да има пълна последователност и по никакъв начин да смяната на председателството да не вреди на функционирането на институциите в Съюза. Целта ни е също така изградим една обща споделена визия за Европейския съюз насърчение към економическия растеж, създаването на работни места, доближаването на Европейския съюз към гражданите. Всичко това се вписва в рамките на стратегията Европа 2020. За целта нашето председателство възнамерява да спре на всички важни за здравеопазването аспекти, сред които са профилактиката, превенцията, здравословният начин на живот, както и хуманното отношение към животните гръцкото председателство ни остави досията свързани с инвитро диагностиката. това, както знаете, е но досия, което се разглежда отдавна и ние възнамеряваме да продължим работа по него чрез конструктивни разговори с Европейския парламент и стремейки се да постигнем компромис в съвета. Целта ни е да изградим една по-ефикасна и надежна си система, която да позволи развитие на европейската индустрия в сектора. Тя е водеща в много отношения на 9 и 10 декември ще се проведе годишната конференция посветена на медицинските изделия. И в качеството на италианско председателство ще обърнем особено внимание на две предложения за регламенти, които в момента се разглеждат от парламента и съвета. На първо място по разглеждането на нормите, свързани с официалният контрол на хранителните продукти и на фуражите. Говорим за официалният контрол в областта на хранителните продукти и всички продукти, които участват в хранителната верига. Съблюдаваме за доброто функциониране на вътрешния пазар и за успешното участие на всички заинтересовани страни. Тринадцатото председателство смята, че редица от предложенията на вашата комисия с значително технически и политически подобрения. Ето защо ние смятаме, че трябва възможно най-бързо да започнем преговорите с Европейския парламент, за да пристъпим след това и към разглеждане на текст на второ четене. Друг приоритет за нас е борбата срещу измамите и тя се вписва в стремежа за изготвяне на резолюция на Европейския парламент за измамите по хранителната верига, приета през 2013 година. На 22-23 октомври ще се проведе международна конференция в Рим, посветена на измамите в областта на е, хранително-вкусовата индустрия, като окончателната ни цел е да излезем с един общ документ, който ще бъде представен на съвета. Също така е важно да разгледаме и предложението за новите храни. То трябва да усъвремени нормите и да приравни процедурата по издаване на разрешение с новата структура за взимане на решения на Европейския съюз. Гарантирането на високо равнище на безопасност и високо качество на хранителните продукти е от ключово значение за запазване на общественото здраве. Ето защо Европейската комисия по предвижда нова централизирана система с централизирани разрешения и разглеждане на всички заявки от страна на Европейската комисия и изготвяне на оценки от страна на ЕФСА. Знаем, че в съвета има известно разминаване на становищата, но италианското председателство би искало да се съсредоточи върху общественото здраве и ваксините включително и чрез нови вакцини и планове за вакцинации в различни държави членки. Очаква се предлагането на нов текст, свързан с вакцинациите, защото те са най-добрият начин да се противодейства на различни заболявания. Това не е само вакцините често защитават не само хората, които са били вакцинирани, но подобряват и профилактиката на хората около тях. Но важен за нас приоритет е превенцията. Друга важна тема е свързана с терапевтичните иновации и ние смятаме, че това понятие обхваща както фармацевтичните стоки, така и идеята за индивидуализирано лечение и напредъкът в областта на фармацевтиката. Знаем, че новите лекарства често са много скъпи, в частност лекарствата, които се борят с нови или развиващи се заболявания. И това е факт, който ние имаме предвид. През на заседанието на на неофициалното съседание мисля, на здравеопазването, проведено в края на юни, вече бяха споменати тези въпроси и се надяваме, че на следващата неофициална среща през месец октомври също ще бъде повдигната тази тема. На последните два предвидени съвета по здравеопазването също ще са много важни и за нас е от значение да оставим важни досието в областта на здравеопазването не се върши председателства. Затова ще работим с постоянния комитет за профилактика. фактът, че здравеопазването, общественото здраве и економическото развитие са взаимно свързани, беше ясно доказано на последното заседание на Европейския съвет и затова общественото здраве, инвестициите в него трябва да се възприемат като инвестиции в економиката, а не като разходи за обществото. Смятаме също така, че трябва да излезем с набор от показатели за оценка на функционирането на системите на здравеопазване на държавите членки. Други теми, които ще бъдат разгледани през септември, са превенцията на развитието на ракови заболявания чрез здравословен живот, тъй като раковите заболявания, заедно с сърдечно-съдовите заболявания, са основната причина за смърт в Европейския съюз. Друга тема, която много вълнува европейс... италянското председателство са палиативните лечения и облегчаването живота на пациентите в края на, на своя жизнен път. Други важни теми са диабетът, хроничните респиративни заболявания. Конференцията, която ще се проведе на 1 и 2 октомври в Рим, ще бъде посветена на здравето на жените. Като за нас е важно да се съсредоточим върху осведомеността за заболяванията, които се предават по павлов път, въпросите свързани с майчеството и проблемите свързани с напредването на възрастта при жените или специфични социално обосновани заболявания сред жените. Като цяло ще се спрем на различните заболявания, които засягат жената през целия живят, като които са диетата, половите заболявания, здравето на жената преди майчинството, репродуктивното здраве, опасността от уморови заболявания, както и проблемите свързани с а, а, невъзможността за възпроизводство при жената. На 7 и 8 октомври председателството също ще организира друга среща отново в Рим. Както виждате, ще имате много възможности да посетите нашата столица. И на тази среща ще бъде представено сравнение на различните методи за лечение в различните държави членки. На 27 и 28 октомври ще се проведе конференция на министрите, посветена на здравеопазването в Средземноморието. Смятаме, че този подход е важен, за да се гарантира високо равнище на обществено здраве в целият регион и за целта ние работим по разработването на стратегии с партньорските ни страни от Европейския съюз за целият регион на Средземноморието. Важно е да се предприемат действия за насърчаване здравословния живот в този регион, тъй като това ще допринесе за гарантиране на стабилност и постигане на дълготраен мир и ще допринесе за подобряване на цялото економическо състояние на региона. На 3 ноември сме предвидили конференция посветена на на качественото здравеопазване. Целта на тази конференция е да се засегнат въпросите за ефикасността на клиничното лечение и свързаните с него разходи и начинът по който може да се гарантират качествени лечения. Друга важна тема за нас е деменцията. Ние сме предвидили специализирана конференция, посветена на тази тема в Рим. Застаряването на населението води до увеличаване случаите на деменция и свързани с деменция заболявания са една от най-честите причини за смърт на гражданите над 65 годишна възраст. Ето защо ние решихме да се съсредоточим върху тези заболявания, тяхната профилактика, лечение и повишаване на осведомеността сред възрастното население. Също така, 10 години след приемане на декларацията от Дъблин, председателството би искало да се спре на проблемите свързани с спина, в частност с поредица от мероприятия около Международният ден на спина. Знаете, че от тогава бяха постигнати много важни успехи в борбата с това заболяване и носителите на вируса вече могат да живеят много по-дълго при много по-добри условия. Ще се съсредоточим върху превенцията. Ще привлечем представители на гражданското общество и организациите, работещи с болните от СПИН и 10 години след дъбли ще поосмисли стратегията ни за борба с това заболяване. Предвидили сме също така и една конференция, която ще се съсредоточи върху необходимостта от планиране и създаване на платформа с координация. От, на 16 и 17 декември в Венеция ще се проведе конференция посветена на умственото здраве на младите хора, в частност на младежите и голяма част от проблемите, свързани с слуха и умствените заболявания, се проявяват за първи път на възраст между 14 и 18 години и затова е важно да се съсредоточим върху здравето на тази възрастова група, за да може да се предвидят различните възможни лечения. Ще има също така и на 22 и 23 декември предвидена конференция посветена на микробната резистентност – като ще привлечем представители на различни отрасли, след които и хранително-вкусовата индустрия. Също така през 6 месечието на нашето председателство ще вземем уча... ще имаме редица срещи с Световната здравна организация и в своите редовни доклади пред Европейския парламент и италянското председателство ще се съсредоточи върху ролята на с законодателите. За нас е много важно, че Европейският парламент започва новия си мандат има нови членове, избрани от европейските граждани и за нас е важно да работим в партньорство с него по всички важни въпроси, свързани с здравеопазването през едните 6 месеца. За мен лично е много важно да имаме истинско ползотворно сътрудничество с Европейския парламент, за да работим в полза на нашите граждани. Много ви благодаря, госпожо Лоренцин. Uh, Започваме с въпроси от координаторите. Колегата Петърле. Okay. Е, господ председник, спрощвана госпа министрица, колегице. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги, Поздравления, госпожо министър. Доста, с доста неща ни запознахте през тези 10 минути. Радвам се да видя, че италианското председателство е поставило здравеопазването и полезния начин на живот в центъра на своя дневен ред. Всеки министр на здравеопазването трябва да разполага със служба, която да насърчава здравословния начин на живота. Ракът и диабета в момента взимат много жертви. Това означава, че трябва да засилим превенцията. Здравеопазването винаги е било включвано в нашите резолюции и становища. Но въпреки това, броят на проблемите се увеличава. Въпросът ми е следния. Вас, какво е необходимо, за да обединим междуправителствения метод и общностния метод, така че да ни доведат до реален ефект? Какво можем да направим, за да има действието на равнище Европейски съюз своята добавена стойност? Здравето е в компетенциите на държавите членки и ние нищо не можем да направим. Сигурен съм, че и без да променяме договорите, можем да направим много повече за здравето на хората. Просто трябва да има стимули, да насърчим хората, да има лидер, който да говори и на равнище Европейска комисия. Вие бихте ли подкрепили увеличаването на дяла на превенцията от 3 до 5%. Министъра Галети упомена, че околната среда трябва да бъде включена в стратегията 2020, но според мен трябва да включим там и здравеопазването. Това ще бъде основното ни послание към председателя Юнкер. За социалистите и демократите Господин Гроте. Благодаря, госпожо министър. Много добри намерения чухме, много проекти за семинари. Аз се радвам много, че невродегенеративните заболявания и деменцията са включени като теми в организираните от вас конкурен... Извинете, конференции. Въпросът ми е, ще има ли някаква конкретна стратегия? Тези заболявания ще зачестяват заради застаряващото население. Въпросът ми е каква е конкретната ви стратегия? Кога ще получим становището на съвета, така че да започнем второ четене на законодателния акт в това отношение? Устойчивост, резистентност на антибиотиците – Броят на новите инфекции се увеличава в Европейския съюз значително. Вие какво възнамерявате да направите в рамките на 4 месеца и половина, които ви остават? Предвидели ли сте нещо конкретно? И на последно място, търговското споразумение с САЩ. До каква степен клиничните изисквания и стандарти ще се прилагат и за разрешителните? Каква е стратегията ви в това отношение? До каква степен министъра на здравеопазването възнамерява да се занимае с одобряването на нови лекарствени продукти след влизането в сила на търговското споразумение с САЩ? Разбрахме, че е възможно да се стигне до нови стандарти. Смятам, че стандартите в Европа по-настоящем са добри и най-добре е да не ги пипаме. Защо да допускаме нови стандарти? Бихме могли евентуално да подобрим вече съществуващите, а не да въвеждаме нови. Какви са вашите намерения в това отношение? Госпожа Гирлинг. Благодаря, господин председател. Въпросът ми е свързан с това, което каза господин Петърле. Говорихте за а, увеличените ракови заболявания, например. Аз бих искала да поговорим за превенцията на тези заболявания и за общото здравословно състояние на хората предишния мандат на парламента многократно обсъждахме въпроса дали е, системата е добра, дали оценките, които се изготвят са добри и дали има връзка между права на потребителите и оценката на лекарствените продукти. Най-вероятно няма такава връзка. В Италия в момента има голям проблем в това отношение. Много колеги работиха по въпроса, получиха много, многобройни а, писма, така че бих искала да попитам – Знаем, но трябва да получим потвърждение от новата комисия, че ще се прави преразглеждане на регламента за здравеопазването през 2015 година. Възнамерявате ли да направите някаква конференция, ще се допитате ли до обществеността при този преглед на регламента? В този контекст мисля, че въпросът е изключително интересен за потребителите. Колежката Рис от АОД. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа министър за изключително изчерпателното изказване. Бих искала да задам два въпроса, които зададох и на министра Галети. Той не ми отговори, поне на един от тях. Един от въпросите беше за ГМО, а другия, който беше много важен, разхищаването на хранителните продукти. Бих искала да чуя вашето мнение. Милиони тонове годишно се разхищават в Европейския съюз. Смятате ли вие, че ако се промени нашето законодателство, например за етикетирането или за работата с националните компетентни органи, датата на годност и така нататък, как възмерявате вие да отговорите на нуждите на гражданите в това отношение? Бих искала да наблегна малко повече на това, което и вие упоменахте, деменцията, Алцхаймер, По време на френското председателство през 2008 година това беше един от нашите приоритети, работихме много по него, стигна се до една специална програма, която приключи през 2013 година. много работихме в това отношение. Благодаря на всички асоциации, които непрекъснато се обръщат към нас, изпращат ни своите коментари. Както каза господин Грот, вече трябва да престанем да обсъждаме нещата, да предприемем действия. Асоциациите имат нужда от действия. Ние също имаме нужда от такива. 2 минути и 22 секунди говорих. Ох, въпросът ми е за наднорменото тегло. Той вече не е включен в дневния ни ред. Това е един от основните бичове на този век. Има много патологии и патогени заболявания, които взимат от 5 до 10% от здравния бюджет на държавите членки. Вие как възнамерявате да се справите с този наболял въпрос? Въпросът с наднорменото тегло съвсем не е козметичен. Той наистина засяга много хора и най-вече младите. Благодаря, казва председателя госпожа Форенца от ГУЕ. Си, е, бонжорно, сеньора министра. Добър ден, госпожо министр. Някои въпроси от мен сега. Най-напред, по повод на нещо, което вече всъщност обсъдихме, а именно търговското споразумение и споразумението за инвестиции с Съединените щати. Като парламент заявихме, че сме против. Защото не сме съвсем уверени, че преговорите се провеждат както трябва. Смятам, че италианското правителство трябва да прецени рисковете, които би могло да който би могъл да отприщи този нов договор, особено в сигурността на и безопасността на храните и продоволствието, хранителното осигуряване. Тук има огромни възможности, защото рисковете си заслужават. Имам предвид а, ГМО, за да ви цитирам един пример просто. Какво смятате вие да направите като председателство, като ротационно председателство? Сега, здравето на жените. Казахте, че особено ви вълнува този въпрос, но смятам, че от програмата ви отсъства абсолютно въпроса за прекратяването на бременността, правото да се абортира е под заплаха в цяла Европа. Има в, и в Италия специално има монитори или наблюдатели, които бдят за правото да се прекъсва бременността, при това в оптимални е, медицински условия. Сега, здравето на трудещите се. Труже, труженици и труженички. Здравето и труда не винаги са съвместими. Имам предвид е, случаите в Таранто, в е, Италия. Как смятате да се намесите тук? особено когато има все по-малко и по-малко средства в областта на здравеопазването. Благодаря ви. Uh, Госпожа Олкен, благодаря, госпожо министър. Много е приятно да види човек толкова амбициозна. Ето тук съм, тук съм. Връщам се, значи, така, на основната си мисъл, че е приятно да се види такова амбициозно италианско председателство с приоритети за, върху здравеопазването и околната среда. И аз ще, ще се изкажа по същия въпрос като господин Гроте за клиничните медицински апарати. Два въпроса искам да повдигна в този смисъл. Няма да говоря за лицензиране ще ви попитам само, ако трябваше вие да се ангажирате с постигането на това, че клиничните изследвания да са популяризирани и направени обществено достояние възможно най-бързо, как бихте поступили? Ако имаме тук пълна фармацевтична прозрачност, така да се каже, то би било невъзможно да ни мамят и им би, би имало повече сигурност. Знаем със сигурност, че регламента за клинични изпитания бе едно от големите спънки, една от големите спънки, които поставяше американската страна, така като, като говорим за търговско споразумение защото най-малко от всичко искат прозрачност. По въпроса пак за медицинската апаратура, медицинските устройства, искам да кажа, че със сигурност е, знаете, че тези, тази апаратура е в пряк достъп с човешкото тяло и съответно не трябва да съдържат никакви отровни вещества. Затова бихме се обърнали към вас с молба за контрол на мутагенните и други токсични вещества, съдържащи се в сплавите, от които се изработват тези апарати. Те могат да бъдат изключително вредни за човешкото здраве. Въпросът ми значи как може да направите така, защото и тези токсикогенни, мутагенни вещества са под контрол и ако може и изобщо да бъдат изключени от сплавите, от които се изработват медицинските съоръжения. Благодаря. Педичини. Господин Педичини. Allora, eh, ministro, io... Благодаря, господин председател, госпожо министър. Както каза току-що господин Галети, както аз всъщност му зададох, както аз всъщност го запитах, така и вас ще запитам същото, тъй като това е питане от моите избиратели. Т.е. тук се намираме е, в едно... Тук сме на упражнение по пряка демокрация. Аз самият съм от същото селище, както колегата, който преди малко взе думата. Там се добива петрол. Аз работя от дълго време в областта на онкологията и знам за какво говоря. Свидетели сме на безпредседентно явление, което до сега никога не се е произвеждало. На някои места в Италия има особени екологични средища, така да се каже, особено чувствителни, особено уязвими. Таранто едно от тях, Сардиния друго и така нататък. Там има тецове, където, които изхвърлят много замърсяване, газове и други отпадъци. Качеството на питейната вода също е под, е, една голям, е под един голям въпрос. Държавата не е в състояние да гарантира чистотата. От ваша страна, с други думи, като представител на ротационното представителство, какво смятате да направите, за да намалите канцерогенните елементи, съдържащи се в питейната вода? като, например, пречиствателни станции или нещо друго. Каквото и да било всъщност, защото нищо не се прави за момента и това се отразява върху броя ракови заболявания. Какво ще направи и италианското председателство, за да може е, цялата италианска територия, всъщност цялата европейска територия, да бъдат обхванати от регистър на раковите заболявания. За момента нищо не се прави. Или поне аз не знам. И накрая, какво смята да направи италианското председателство за да задейства европейският принцип замърсяващият плаща. Благодаря. Благодаря, скъпи колеги, казва председателят. И така, госпожо министър, госпожо Лоренцин, давам ви думата. Видях, че си водите записки, изписахте много листове. 6-7 минути обаче само мога да ви дам за отговор. Заповядайте. Allora, per quanto riguarda eh, la prevenzione, che è un tema... Да започнем с превенцията. Мисля, че тази тема обхваща редица от а, зададените от вас въпроси. Аз лично съм убедена, че превенцията е от ключово значение за борбата както срещу заразните хронични заболявания, така и срещу незаразните хронични заболявания. Затова смятам, че трябва действително да превърнем превенцията и профилактиката в приоритети за държавите членки. А в момента на европейско равнище се инвестират едва 3% в превенцията, но това далеч не е достатъчно, ако погледнем общия размер на бюджета и предизвикателството, под което сме изправени. Ако разгледаме изследователската и научна литература от последните 10 години, стигаме до извода, че голяма част от хроничните заболявания са свързани с нездравославният начин на живот, с съдялостта, тютюнопушенето, консумацията на алкохолни напитки, липсата на физическо движение и т.н. Този, вид, този начин на живот засилва заболявания като диабет, свързан с а, диетата. Затова трябва да се промени начина на живот на гражданите ни с елементарни жества, като например най-малко 30 минути движение дневно. В Италия, например, един а, пациент, страдащ от а, диабета, се придържа към този прост принцип за 30 минути на физическо движение дневно, това ще спести 30 милиона евро на а, системата на здравеопазване в Италия. Така че, както виждате, говорим наистина за огромни възможни економии. Трябва също така да направим разграничение между първична и вторична превенция. И ако направим това разграничение, и ако приложим този метод на, и подход към превенцията към всички възрастови групи, със сигурност ще гарантираме надежност и устойчивост на системите ни за здравоопазване. А ние трябва да гарантираме тази устойчивост, дори бих казал, конкурентно способност на нашите системи на здравеопазване, макар и те да са изправени пред непрестанно намаляване на финансовите средства, с които разполагат. Тоест, от една страна отделяме по-малко средства за здравеопазване, от друга страна искаме системите ни здравеопазване да бъдат по-ефикасни. И това може да постигне само чрез промяна на начина на живот. И тук мисля, че наистина ни чака много работа в Европа. Защото Европа може да се изкаже с единен глас. Европа може да превърне здравословния начин на живот и грижата за собственото здраве в една истинска своя мисия. За целта трябва да заложим на превенцията. И затова ви предлагам да преминем от 3 на 5%. Това вече ще бъде съществена качествена промяна. И а, така ни преминавам незабавно към един друг въпрос, свързан с връзката между здравеопазването и економиката. Околната среда е хоризонтален елемент, който засяга всички отрасли на економиката, но същото въжи и за здравеопазването. А вашата благодарна комисия е пример за това, тъй като вие сте комисия по околна среда и здравеопазване. А здравеопазване не значи само борба с заболяванията. Имаме нужда от един качествено нов подход към здравеопазването. И тук трябва да се съсредоточим върху здравето на хората, здравето на животните, качеството на храните, качеството на битейната вода и като цяло качеството на средата, в която живеем. И всички тези елементи се съчетават с економиката, начин на живот, към който сме привикнали и цялостната ни усещане за благотенствие. И тук важна роля играят новите технологии, които доведоха до сериозен напредък в областта на медицината, но също така и по отношение на профилактиката. Така не добре ще се спра на въпросите свързани с човешкото здраве. Да започнем с затластилостта. Това е друг важен елемент, свързан с превенцията. Не споменах наднорменото тегло и затластилостта изрично, включително и сред децата, но това, не, но това не значи, че пренебрегвам този проблем. Дори напротив. Но този вид заболявания са пряко свързани с лошият начин на живот – здравословното хранене е най-добрата гаранция за профилактика на детската затластялост. И затова трябва да започне профилактиката възможно най-рано, още от бременността, още от този етап обясняваме на младите майки колко е важно те да се хранят здравословно, и уравновесено и колко важно е да кърмят и колко важно е през първите години от живота на детето да му се създадат добри хранителни навици. Това са някои от темите, които ще засегнем на многобойните конференции, които ще, изпи... ще проведем. Разбира се, може да посетите всички тези конференции в Рим, в Милано. Тези срещи ще са възможност да задълбочим някои от тези въпроси. Въпроса за а, умственото здраве. Действително имаше инициатива предприята от а, френското председателство. Въпросът беше поставен и на срещата на Г8 през декември. И бяха изготвени планове за действия в тази област. но е важно също така да следим и напредъка на науката и евентуалното разработване на нови лекарства. Всички знаем, че Алцхаймър ще се превърне в истински бич за бъдеще и за това ние трябва да сме готови с цял набор от мерки, както от чисто медицинска гледна точка, така и от социална по въпроса за преговорите за споразумението с търговия и инвестиции с Съединените щати, въпросът наистина е много интересен. В качеството ми на италиански министр аз отговарях за това досие и според мен преговорите трябва да се основават на научни доказателства. Ние се стремим да защитаваме много високи норми, включително по отношение на клиничните изпитвания. И ние ще направим всичко възможно да гарантираме запазването на тези стандарти, които своя страна гарантират безопасност за нашите граждани. преговорите за това ново споразумение са една прекрасна възможност, ние ще се възползваме от а, оценките на риска на ЕФСА и ми се струва, че като цяло Съединение, Европейския съюз е достатъчно голям вече, за да може да си играе с Съединените щати и да бъде тех равностоен партньор. По въпроса за хранителното разхищение, това е тема, която аз засегнах пред италианския парламент и действително е ясно, че подобно е поведение и разхищаването на храна е напълно неприемливо. Разполагаме с регламент 178 който дава възможност хранителни продукти, които вече не отговарят на стандартите за пускане на пазара, да се запазят, тъй като те все още са в състояние да бъдат потребявани от санитарна гледна точка. Действително имаше доста въпроси. А да, по въпроса за медицинските изделия. Не извинете. няколко думи по резистенцията срещу срещу антибиотици. Те през месец декември в Рим сме предвидели всъщност се проведе миналия декември миналата година една конференция посветена на резистенцията към този вид лекарства. И за нещастие тази тема е много сложна. Тя обхваща е, различни аспекти, свързани с зоотехниката, с човешкото здраве и тъй нататък. И затова ние имаме нужда от един истински план за действие, според който антибиотиците да се използват само в случай на истинска нужда, а не постоянно. Също така трябва да избегнем и появата на нови вируси. И за целта трябва да работим в частно сътрудничество с а, медицинските заведения и с различните центрове, които, раз, които научни центрове, които работят за, по, в, в, по въпросите свързани с а, резистенцията към антибиотици. Долважен важен въпрос е свързан с безопасността на болните, на пациентите и това е въпрос за медицинските изделия. И той, разбира се, е много сложен. Има множество различни становища. Настоящите разпоредби имат своите предимства, но има и много пропуски в тях. През 2012 година бяха предприяти разпоредбите, свързани с медицинските изделия. На 2 април 2014 година беше проведено и първото заседание в съвета, след това последваха още 35 заседания по време на кипърското, ирландското, литовското председателство. И междувременно бяха положени усилия за подобряване на безопасността на пациентите. А ние в 11-то председателство направихме всичко възможно като председателство, Обърнахме се към съответните специализирани работни групи, получихме и първите отговори на някои конкретни специализирани въпроси и се надяваме, че до края на есента ще сме в състояние да изготвим един текст, който да бъде приемлив за по-голямата част от държавите членки, по този начин да постигнем консенсус в съвета. На съвета посветена здравеопазването на 20 юни министрите на здравеопазването ясно заявиха своето желание досието да бъде приключено по време на италианското председателство. И за това продължаваме съвместната си работа с тази цел. А целта ни е да излезем с един консолидиран текст, който да гарантира високо равнище на безопасност за европейските граждани въпроса за токсичните вещества, свързани с медицинските изделия. Медицинските изделия при никакви обстоятелства не бива да съдържат токсични или мутагенни вещества. Но ще разгледаме въпроса по-задълбочено на заседанието на съвета по здравеопазване през месец декември. Имаше един въпрос, свързан с прозрачността и клиничните изпитвания. Разполагаме с оригиналното предложение на комисията. и в него ясно е разписано, че данните се предоставят от производителите на медицинските изделия но на заседанието на 8 и 9 юли италянското председателство направи предложение пред а, а, министрите и поиска тяхното становище следното предложение. Позволителите трябва да бъдат задължени да предоставят и допълнителни сведения. И тук говорим за използването на оборудването, процедурата, която се прилага в случай на техническа неизправност и тъй нататък. Все още очакваме отговор от страна на тези държави членки и разбира се, резултатите от консултацията ще бъдат оповестени. Извинете, но наистина се губи малко въпросите, много бяха. А да, въпроса за предварителната оценка преди пускането на пазара. Някои държави членки са съгласни, други не обмисляме възможността за създаване на един централизиран орган, който да отговаря за тази процедура, особено за продуктите от рискова категория 3. но ще обсъдим с останалите държави членки дали наистина има нужда от подобен механизъм. Но, както вече казах, това е наистина на много специализирано досие. Редица технически въпроси бяха разрешени, други в момента се разглеждат и аз съм уверена, че ще успеем да намерим едно добро равновесие. Струва ми се, че отговорих на почти всички въпроси. Да, мисля, че отговорихте на всички въпроси. Сега преминаваме към втория кръг въпроси. Господин Ковачев, благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо министър. Приветствам италианското председателство за това, че е включил сред приоритетите си превенцията, здравословния начин на живот, хроничните заболявания, технологиите. Неравното, неравният достъп към добро здравеопазване обаче също заслужава внимание. Някои хора не получават ранна диагностика и добро здравно обслужване в своите държави. Това води до намаляване на продължителността на живота и източва пенсионните фондове. Това води до миграция на пациенти от една държава членка към друга, където има по-добро здравно обслужване и в някои случаи дори се стига до спасяване на човешки живот лекарите, медицинските сестри напускат държавите си, за да търсят по-добро заплащане. Това е основното предизвикателство за Европа. Всички държави членки са засегнати, но проблемът е изострен в новите държави членки. Това се вижда в някои от препоръките специфични за държави членки, които бяха прияти в рамките на Европейския семестър за 2014 година. Това е добър инструмент, както каза господин Петърле, тъй като той насърчава държавите членки да направят малко повече в здравната реформа. Комисията и парламента приканиха за вземане на мерки на европейско равнище. Въпросът ми в това отношение е следния. Италианското председателство иска ли да се занимае с неравния достъп до здравеопазване? Ще го включите ли в дневния ред на съвета? Второ, какво планирате да направите по отношение на директивата за прозрачност на мерките, където се регулира а, цената на лекарствените продукти? Благодаря. Благодаря, господин Ковачев. От името на социалистите и демократите, господин Пок. Един кратък въпрос, госпожо министър. Нарастващите случаи на ракови заболявания в Европа, това е свързано с ендокринните дисруптори – регулаторните критерии, които се изискват за идентифицирането на ендокринните дизруптори, са част от новата стратегия. Като че ли вашата програма не е много пълна в това отношение. Ще ни опишете ли по-конкретно какво възнамерявате да направите, кои критерии може да приемете, въобще какви са намеренията ви в тази област? Благодаря колегата Бозой. Госпожо министър, Имам въпрос към законодателен акт, който е блокиран в съвета. Директивата за мерките, с които се регулира цената на лекарствените продукти. Директива, която упомена колегата Ковачев. Когато изготвях становището за комисията ИМКО, аз идвам от държава, в която този списък не е актуализиран от 1998 година, казах, че тази директива ще доведе до по-голяма дисциплина при установяването на цените и при вземането на решение относно лекарствените продукти и относно това дали тези лекарствени продукти ще бъдат поети от здравната каса или не. Сега този законодателен акт е блокиран в съвета и аз бих искал да попитам каква е позицията на италианското председателство. Ако гледате с положително око на тази директива, бих искал да ви помоля да се погрижите за тази директива. Пожелавам ви успех в рамките на италианското председателство и се извинявам, но ще трябва да тръгна, защото трябва да хвана самолета. Господин Капуто. Gentile министре. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министр, ето ме, тук съм. Бих искал най-напред да ви поздравя за изчерпателното ви изказване, както и за подробните отговори на поставените ви въпроси. Аз имам два въпроса към вас. Първият е свързан с рискът от безжичния интернет от това, което четем в медиите и което се подкрепя от учените, е, че а, тези вълни са опасни за здравето. Нищо не е сигурно за момента. Непрекъснато се публикуват опровержения относно публикуването на документ, който бил топ секретен, състоял се от 350 страници, Това бил документ 05609 на на черта 04, документ в който Световната здравна организация признава, че бежичния интернет води до повишен риск от развиване на тумор и до мозъчни заболявания. Здравето е приоритет за вашето председателство, казахте вие, бихте искали да стимулирате здравословния начин на живот. Това е добре. Има респираторни заболявания, ракови заболявания. Питам се дали италианското председателство възнамерява да провери тези данни и евентуално да ги публикува. Знаете ли дали наистина съществуват подобни данни и е, какво възнамерявате да направите, за да се осигури добро здраве във всички държави членки по този конкретен, свързани с този конкретен проблем? Още нещо, което вече бе споменато. Регистъра на раковите заболявания. Възнамерявате ли да хармонизирате този регистър в Европейския съюз? Защото той може да играе важна роля в превенцията. От името на АОД Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Добър ден, госпожо министър. In the countries that were affected by в моята държава, в Португалия, както и в други държави, имаше е, увеличаване на заразните е, болести. Вие упоменахте менталните а, заболявания. Имаме много показатели в това отношение, високо ниво на самоубийства, както и депресии. Същевременно публичните разходи са а, съкратени заради финансовата устойчивост в много държави членки. Същевременно таксата, която плаща за здравно осигуряване хората, се увеличи значително. Уважаема госпожо министър, как виждате ролята на италианското председателство в този контекст? Възнамерявате ли да предприемете конкретни действия, като спазвате принципа на субсидиарност, като насърчите обмена на добри практики между държави и членки? Как ще се работи за превенцията на тези заболявания? Здравето на нашите избиратели не подлежи на никакви договорки. Колежката Гардини, заповядайте. Съвсем накратко, господин председател. Много от нещата, които исках да кажа, вече бяха упоменати. Най-напред бих искал да благодаря на министъра за това, че се отзова на поканата ни. Това, което казахте, се вписва и в нашата програма. Доклада на Световната здравна организация от 5 юли за незаразните болести е много важен за всички колеги, защото цифрите, които се цитират там, наистина будят тревога. Искаме да се насочим към превенция, към здравословен начин на живот. Да, действително, това е от съществено значение, ако искаме да намалим процента на тези заболявания. Съгласна съм с казаното по въпроса но това като че ли не е един от основните ви приоритети. Аз обаче вземам при сърце а, въпроса и дори внесох изменение по доклада. По време на предишния мандат на парламента отделихме голямо внимание и на директивата за а, трансграничните здравни услуги. Заявихме тогава, че трябва да гледаме на нещата в дългосрочен план. Може би трябва да се внесе известна рационализация, имайки предвид това, което вие сте направили в Италия, може би възнамерявате да го направите и в Европа. В малките държави членки не винаги има центрове, които да са специализирани в редки заболявания – затова хората често трябва да пътуват в чужбина. Може би е добре да рационализираме здравната система в Европа. Когато заседава съвета по здравеопазване, може би съветите на министрите на здравеопазването биха могли да обсъдят този момент. Това може да се случи на друг форум. Необходимо е отново да започнем дискусията на тази директива. Не трябва да се стига до препятствия за хората, които искат да получат здравно обслужване в чужбина. в моята държава. Успяхме да преведем в изпълнение директивата. Наистина мисля, че може да бъде полезна за всички. Грация, грация. Госпожа Киниш, Чиниш. министро пер. Много благодаря, госпожо министър, за посещението и за изложението. за изложението в областта на здравеопазването от името на италианското председателство. Благодаря също така и за конкретните отговори на многобройните ни въпроси. Сега, по повод на въпросите, искам да се върна към нещо, което споменахте в презентацията си. През месец април в парламента приключихме на първо четене доклада за хранителната верига. Изключително сложно досие, но от жизнено значение, ако искаме да гарантираме сигурността на безопасността на нашите храни. Какви инициативи имате намерение да предприемете по този доклад, по този законодателен проект, който всъщност се потъна някъде из дебрите на съвета. Би трябвало да введем минимални общи стандарти. Всъщност, бих искал да попитам от друга страна, дали председателството е на мнението на парламента, който изисква стандарти задължителни за цяла Европа. Благодаря. Дунко io volevo riferirmi Госпожа Еви, благодаря. Аз съм искала да говоря за, бюджетни, за бюджетната дисциплина, която не пощади европейските граждани. И след тези встъпителни думи преминавам към статистиките и към бездната, която съществува в здравеопазването върху между бедните и богатите. В Италия например, има много здравни структури, има предвид Ломбардия, например, които всъщност целят печалба, а не опазване на общественото здраве. Пациентът се превръща в клиент – и здравеопазването всъщност е доходоносен бизнес. Мислите ли, не мислите ли всъщност, че е по-важно първо да определим какви са отговорностите на управителите на здравеопазването и да направим така, щото една корупционна схема никога да не може да проникне в системата на здравеопазването. Здравето е основно човешко право, както е разписано в хартата. И накрая искам да ви припомня Европейската гражданска инициатива, където искаме да се прекрати вивисекцията, т.е. изпитанията с живи, живи животни. Благодаря, имаме още двама поискали думата и ще приключим. Госпожа Аюсо, благодаря господин председател, госпожо министър. Една бележка искам да направя от името на една колега и всъщност и от мое име. Вече изминаха пет години от първата директива, която регулира фармацевтичния пазар. Но има вече толкова много нарушения, че става ясно, че регламентът всъщност се, не, се, изпъл, се изпълнява в много малко случаи. В Франция и в Италия, например, има национално законодателство, което позволява да се използват медикаменти, лекарствени препарати по бюджетни причини – вместо да се спазва въпросният регламент. Няма защо да се прави така, защото на пазара съществуват вече продукти, които са стандартни. Това е прецедент, особено опасен такъв при това и предявява заплаха за общественото здравеопазване. Лекарствените препарати имат специални, определени е, указания за употреба и не могат да бъдат използвани в други случаи, особено ако няма терапевтична цел. Пак повтарям, това се отразява на сигурността на пациентите, защото ако не се използват по предназначение, не произвеждат желаният ефект. За това са всъщност въведени тези стандарти. Неизпълнението на европейски норми от страна на държавите членки допринася до подриване всъщност на регулационните функции на Европейския съюз и всъщност ограничава достъпа на пациентите до определени лекарствени препарати, ограничава също така и възможностите за развойна и новаторска дейност. Въпросът ми е дали италианското председателство има намерение да превърне превърне този въпрос в приоритет и да поиска от комисията да бъде по-стрикна в санкциите си срещу тези държави, които не изпълняват фармацевтичните регламенти. Благодаря. Господин Патричело, последен има думата, след като ще дадем думата на госпожа министър. Благодаря, госпожо министър. Най-напред да ви поздравя за експозето. И аз съм на мнение, че ни трябва превентивна стратегия с общ характер, общ за всички държави членки. И сега искам да задам един въпрос. Как имате намерение да подсилите европейската платформа за така наречените редки заболявания, чието чиято социална цена, въпреки че заболяване, това са редки заболявания и малко са за щастие болните, но все пак са много скъпо, е много скъпо струващо лечението и бюджетната тежест е голяма. И накрая искам да попитам дали предвиждате по-стриктно изискване за прилагането на директивата за изпитвания с животни. Заради нея в Италия е по-трудно да се извършва изследователска и развойна дейност, особено що се отнася до животните. Животните имам преди 90% мишки, не големи животни, едри животински витове, а мишки. Искам Искам в този смисъл да ви напомня за битките, които водят фармацевтичните предприятия, защото въпросното изискване ги изправя пред затруднения. И накрая госпожа Гърдини всъщност говори вече за между народната или трансграничната фармацевтична директива. Не смятате ли, че трябва да има хармонизиране на тарифите, за да не се превърне ходенето на доктор в чужбина в спекулативна акция? Благодаря. Председателят, смятам, че всеки успя да си зададе въпроса и сега давам думата на госпожа министъра, за да отговори колкото и е възможно. Разбира се, на поставените въпроси. Е, Благодаря за въпросите. Да, наистина това всич, всички въпроси, които зададохте, касаят пряко нашата дейност, моята дейност като министър на здравеопазването и дейността на председателството в тази област. Сега, трансграничното сътрудничество е, Италия прие съвсем наскоро въпросната директива. Същото се отнася и за някои други държави. Това е огромна възможност за повече Европа. Ако си помислите, ще стигнете всъщност и сами до извода, че това е първата директива, която се отнася за хората, за гражданите, за правото им за економическите им права. Това всъщност е първата директива за благосъстоянието на гражданите и това е ново по рода си, по същината си явление. Има други, съвсем новаторски по характера си директиви, които също се прилагат и контролират и са изправени пред трудности. Но директивата, която ни занимава и начинът по който се прилага в държавите членки, може да се окачестви като антитяло, като противоотрова на явлението здравословен туризъм. Европейският съюз, разбира се, е една огромна обща територия, където можем да провеждаме опити, експерименти за, в областта на така наречените редки заболявания. Някои изпитания, някои опити обаче надхвърлят националните граници поради големия си амбициозен обхват и няма как да не се е, провеждат на наднационално равнище. И именно тук е една от възможностите за ло, предоставени от въпросната иниция, от въпросната директива. Сега обаче не бива наистина да съществуват големи разлики в таксите, в потребителските такси, които се плащат за медицински преглед, за да се избегне наистина този здравен туризъм. Ако си изпомням правилно, на 7 и на 8, на 6 и на 7 ноември ще проведем в Венеция една конференция. Аз бих искала да бъда в Милано, но не бе възможно и там ще подчертаем дебело всички възможности предоставени от въпросната директива и как могат най-добре да се прилагат на практика. На същата тази конференция също така ще обхванем и в по-общ контекст въпроса за раковите заболявания, за туморите. Ще говорим за всичко това в по-общия глобален контекст на дебата за презграничната директива. Сега по въпроса пак за раковите заболявания, мисля, мисля, че ми зададоха въпрос, който сега не мога да намеря и записките си. Продължава по-нататъка, след това ще се сетя. И така, продължавам. По въпроса за раковите заболявания, разбира се, че превенцията е разковничето, а трябва да намерим и начин за оценка на въпросната директива. Затова непрекъснато повтаряме колко е важен начинът на живот. Много ракови заболявания могат да се избегнат от един здравословен начин на живот. Малко по-малко мазнини, по-малко алкохол, по-малко пушене, повече е, физическа дейност. И именно и в това трябва да инвестираме в е, стратегии за здравословен начин на живот, разбира се, и в диагностициране, ранно диагностициране на въпросните ракови заболявания. Не можем да не признаем, че кризата се отрази неизменно върху достъпа до средствата, които могат хората да си позволят да отделят за един преглед, който да диагностицира на ранен етап раково заболяване. Същото се отнася и за спин, разбира се, и за кампаниите за вакциниране. По въпроса сега за трайността, за устойчивостта по-скоро. Тя е свързана с здравната система и за това колко тя е открита за технологични нововведения, но и по принцип за политиката на съответната държава в тази област. Това е от изключителна важност за здравните политики на държавите членки и освен това е ключов фактор за конкурентноспособността на на Европейския съюз. И тук именно има припокриване с конкурентноспособността на други сектори, като например на научно-изследователската дейност. Кризата удари, нанесе жесток удар и тук, тъй като това са скъпо струващи дейности обсъдихме на последният съвет и това именно стратегиите за повече иновативност, за повече новаторство в нашите системи на здравоопазване. От тази гледна точка смятам, че сме стигнали вече една до един кръстопът, където трябва да вземем решение, да сменим чипа. Европа съществува от края на Втората световна война и през всичките тези години на мир, и спокоен живот, нашите граждани са имали достъп до здравеопазване и до здравеопазване практикувано с възможно най-напреднали медицински технологични методи. И трябва да се стремим тенденцията да продължи. Европа да продължи да бъде конкурентна спрямо Съединените щати, спрямо Бразилия, Индия, е, Южна Африка и Китай. Тоест, достъпа до новативни медицински изследвания трябва да се практикува на общо основание. И това ще бъде един от приоритетите на нашето 6-месечие. Председателството заедно с сътрудничеството на Европейската комисия разписа документ насочен към разработването на нови лекарства, които да зачитат стандартите и също така да осигуряват съответния да са достъпни за гражданите. По сега по повод на прозрачността и цените, ценообразуването. Директивата за ценообразуването определено поставя определен брой минимални изисквания именно в името на тази прозрачност и за това да е ясно колко се плаща и колко от тези разходи ще бъдат след това възстановени на потребителя. Във въпросната директива обаче има елементи, по които продължава да съществува разногласие между държавите членки. С оглед обаче на резултатите от последната работна група подготвихме документ, който излага вкратце позициите на различните държави членки, за да стане ясно къде са разминаванията, а и за да се изготви един общ обзор върху позициите на съответните държави членки. Разбира се, ще бъдем предпазливи в цялото това упражнение, но го, сме го замислили като евентуален начин да продължим работа. Настоящата директива се гласува в един изключително важен момент, когато се опитваме да определим, да обединим цените и това колко се получа, колко се покрива от здравната каса, така да се каже, в случая на някои лекарствени препарати за хепа, срещу хепатит Б, С или други подобни. animale. По въпроса за изпитванията с животни. Забраната на вивисекцията. Трябва наистина да се зачитат стандартите, които налагат именно намаляване на опитите с животния, в резултат на което животното умира. Сега по въпроса за етикетите и за информацията, която се съдържа на други места, а не на етикетите, разбира се, че трябва да се следват указанията, защото в противен случай се поставя на карта здравето на гражданите. И това е една от гравните цели на председателството и на мен самата като министър. Държавите членки могат да използват тази система на етикетиране и подаване на информация на, в различен формат, различен от етикета, особено що се отнася до изпитанията, с, изпитванията с животни. Всичко това отново се подчинява изцяло на целта здравоопазване. Както каза госпожа Чимиши, в областта на безопасността на храните, определено трябва да се подлага на наблюдение целият процес, цялата верига. За нищо няма да служи цялата система, ако няма мерки на контрол и ако няма показатели за оценка на риска, както за местното производство, така и за вносното. По този начин ще избегнем и изкривяванията заради конкуренцията. Сега, в съвета наистина съществуват различия в мненията относно хранителната безопасност. Това наистина е, е изключително вълнуващ е, въпрос, по който всички имат мнение. Целта, с други думи, е да хармонизираме или поне да се опитаме да доведем в съзвучие едни с други различните позиции. И това е от мен. Приключих. Благодаря. Много ви благодаря. Позволете ми от името на всички колеги да ви благодаря, госпожо Лоренцин. Благодаря ви за появината готовност да отговорите на всички въпроси, а действително ви заляхме с цяла лавина от такива. Отново ви благодаря на всички. Ние продължаваме работата си с седание на координаторите утре, а следващото редовно седание на групите е на 3 септември. Благодаря и приятна вечер на всички!